Good uh, morning, uh, everybody. Добър ден на всички! Добре дошли на последното ни заседание преди лятните отпуски. Днес ще гласуваме по три досиета. Помолиха ме да сменя реда на гласуването, така че първо ще гласуваме за мандата по преговорите за сътрудничество, документа сътрудничество между националните органи, отговорни за прилагане на защ... законодателството за защита на потребителите. Госпожа Сеналова е докладчик. Искате ли да кажете нещо? Не, тогава преминаваме веднага към гласуването. Електронно гласуване, единично, моля гласувайте. The vote is closed. Край на гласуването. Closed yet? А, не е още край на гласуването. Както изглежда, още един човек трябва да гласува сега край на гласуването. Приема се с голямо мнозинство. Поздравления! Okay, so then it means that... С което Преминаваме към следващия списък на гласуване. Много е дълъг за продукти за наторяване. Докладчикът е, е Илдиков Галпелч. Искате ли нещо да кажете? След гласуването, добре. Тогава започваме с гласуването. Първо гласуваме компромисно изменение едно за против, въздържали се, приема се. Гласуваме изменени 86, 87 и NV1. Те са идентични. За, против, въздържали се, отхвърля се. Стигаме до Агри 1. Допълнение за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. И гласуваме изменени 18 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 155 за 156 за 156 за против въздържали се отхвърля се 157, 158 и NV15 са идентични изменения за, против, въздържали се. Може би ще трябва да проверим. Ако обичате, нека да проверим с електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Да, приема се. Гласуваме Агри 23, 159 и 160 и НВ 16. Идентични. Моля, гласувайте за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 161, 162, Агри 24, НВ 17. Идентични. Моля гласувайте за. Против. Въздържали се. Трябва да проверим, моля. Край на гласуването. Отхвърля се с което стигаме до компромисно изменение 16 за, против, въздържали се, приема се. И гласуваме 169, гласуване анблок с изменение 170 за, против, въздържали се, отхвърля се. Стигаме до следващата страница. Изменение 172-173. За. Против. Въздържали се. Мислят, че трябва да проверим. Край на гласуването. Приема се. Изменение 174 за. Против въздържали се, отхвърля се. Изменение 20 за, против, въздържали се, приема се. 107 за, против, въздържали се, отхвърля се. 21 за, против, въздържали се. Мисля, че е прието. Нека да проверим електронно. Гласуваме изменение 21. Край на гласуването. Приема се. Гласуваме изменение 177. За. Против. Въздържали се. И това трябва да проверим, моля. Край на гласуването. Приема се. Изменение 22, 178, 179, 180. Идентични. За. Против. Въздържали се. Мисля, че се приема. Изменение 181, Агри 30 и NV 20 идентични за против въздържали се, приема се. 183 за против въздържали се. Мисля, че трябва да проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Тогава гласуваме изменение 184 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 182 в блок с 211, 239 и 135 за против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 185 за, гласуване на блок с 195 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение 17 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 24, 189, 190, 191, 192 идентични за, против, въздържали се, приема се. Компромис 18 за, против, въздържали се, приема се. И стигаме до измен... компромис 19 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 20 за, анблок с компромис 24 и 25-26 за, против, въздържали се, приема се. Стигаме до изменение 201 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 202, анблок, с 230 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 21 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 25 за, против, въздържали се. Мисля, че трябва да проверим. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. Приема се. Изменение 204 за, против, въздържали се, приема се. Агри 31 за, против. А, ah, окей, since 204 is adopted, it's false. Това отпада, Тоест, стигаме до изменение 27. В допълнение за, против 27. Сега гласуваме 27. No vote? You don't have to vote as well? Yeah, we have to vote. Трябва да гласуваме и това изменение. Мисля, че Агри 31, което гласувахме, и 203 и 204 бяха приети. Няма 203 или 204. Те двете върват заедно. Но 203 не беше прието. Тук казват прието или отхвърлено. Oh oh so Ah, we don't this, have to vote it. Alors Yes. Donc il serait peut-être utile alors quand, dans ce cas-là, je peux comprendre. Може би. Нека да напишем тогава 203 или 204. Добре, няма нужда да се гласува, с което стигаме до изменение 201. Изменение 27. No, this one, this one has been, uh adopted. So this one falls. Yeah. And then we move to 27. Ah, okay, so we now move to amendment 27. Сега сме на изменение 27. Госпожо председател, при нас се казва adopted, rejected с изменение 23, т.е. прието, отхвърлено с изменение 23. Добре, стигаме до изменение 201. За, против, въздържали се. 210, извинете. Моля да проверим 210. Край на гласуването. Приема се. И гласуваме компромис 22 за. Против, въздържали се, приема се. Компромис 23 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 24 за, не, той не се гласува. Компромис 25 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 229 за, против, въздържали се, отхвърля се. И стигаме до изменение 32 част за, против, въздържали се, приема се. Изменение компромис 26. Е, по него няма нужда да гласуваме, с което отиваме на изменение 32. За, против, въздържали се, приема се. 35. 35.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 35 пада, защото 247 е прието, затова трябваше да гласуваме първо 247. Сега компромис 27. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 251 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 37 за. Против въздържали се. Мисля, че се приема да проверим. Изменение 37 електронно. Край на гласуването приема се. Компромис 28. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 46. Анблок с компромисни изменения 44-47. За против, въздържали се, приема се. Изменение 260 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 39, блок вод с 40, 41, 42 за. Против, въздържали се, приема се. 261 за, той е съвместимо с изменение 39 за. Против. Въздържали се. Приема се. И стигаме до изменение 263 за. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 29 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 270 за, против, въздържали се, приема се. 271 за, против, въздържали се, приема се. 272 за, против, въздържали се, приема се. 273 е, анблок с 44 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 30 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 46 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 276 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 31 за Анблок с компромис 5, 14 и NV38 за. Против въздържали се. Приема се. И стигаме до изменение 291. 291. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Искате да проверим? Добре, проверяваме. Според мен беше прието. 631. We close the vote. Край на гласуването. Отхвърля се. Сега компромис 32 с, заедно с 33 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 33 не го гласуваме и отиваме на изменение 302 са, за, против, въздържали се, приема се. Агри 37 за, против, въздържали се, приема се. И изменение 303, NV34 за, против, въздържали се, приема се. 304 за, против, въздържали се, приема се. 305 за, против, въздържали се, приема се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 Въздържали се? Мисля, че трябва да проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 34 с анблок с съответните имена, които чувате. Моля за, против, въздържали се, приема се. Компромис 36. Анблок с 51 инта 2. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 49 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 50 за, против, въздържали се, приема се. 317 с 50 за, против, въздържали се, отхвърля се. И стигаме до компромис 35 за, против, въздържали се. Приема се, приема се. И стигаме до изменение 321. Допълнение за, против, въздържали се въздържали се, отхвърля се. 3-2-2 е отхвър... Е, оттеглено, 3-2-3 за, против, въздържали се, отхвърля се. 3-2-4 Агри 41 за, против, въздържали се, приема се. 325 за, против, въздържали се, приема се. 326-27 за, против, въздържали се, приема се, NV 40 пада, Агри 42 за, против, въздържали се, приема се. Okay. So we go to 329 uh, in favor, against, за, против, въздържали се, отхвърля се. Това беше 329. Стигаме до изменение. Uh, Then we move to Agri three, we have to vote on 333? Yes, okay. So we have to vote on amendment 333. Изменение 333. Това е също допълнителен текст. За, против, въздържали се, приема се. И стигаме до Агри 45 за, против, въздържали се. Мисля, че се отхвърля, но нека да проверим електронно. Край на гласуването. Приема се с един глас. 334 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 37 за, против, въздържали се, приема се. Okay. Amendment... 54-то изменение, идентично с NV46, за, против, въздържали се, приема се. Компромис 38, за, против, въздържали се, приема се. Агри 48 за, против, въздържали се, приема се. Енви 47 за, против, въздържали се, приема се. 344 и 345 Агри пада. Енви 52 за, против, въздържали се, приема се. 352 1 идентични за, против, въздържали се. 351 и 352 идентични. Проверяваме с електронно гласуване. Yeah, Приемат се. NV 53 за, против, въздържали се. Приемат се. Агри 51 за, против, въздържали се, приемат се. 54. Агри за, против, Енви поправя се оратор като за, против, въздържали се, приема се. 3, 5, 3 и Агри 52 падат. 355 за, против, въздържали се. Мисля, че трябва да проверим. Режим на електронно гласуване. 355. It's adopted. Приема се. 357 и Агри 53 идентични за, против, въздържали се. Мисля, че се приема. 358 същото мнозинство. 358 сравнимо с 357 Агри 53. За против, въздържали се, приема се. 359 за, против, въздържали се, приема. 360-361 идентични за, против, въздържали се, приемат се. Следващото пада. Енви 56. За, против, въздържали се, приема се. Агри 56 за, против, въздържали се, приема се. 366-67 идентични за, против, въздържали се, приемат се. NV60 за, против, въздържали се, приема се. Агри 58 за, против, въздържали се. Проверяваме с електронно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 368 ягри 59 идентични. За, против, въздържали се. Отхвърля се. Агри 60 за, против, въздържали се, отхвърля се. 369 за. Искате да проверим? Агри 60. Добре, проверяваме електронно гласуване. It's rejected. Отвърля се. 369 за, против, въздържали се, отвърля се. 370 и агри 61 идентични за, против, въздържали се. Мисля, че трябва да проверим електронно. 370 и Агри 61. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 42. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 39. За. Против въздържали се, приема се. Компромис 52 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 55 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 43.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 на 379 трябва да гласуваме. Намерихте ли го? За, против, въздържали се. Мисля, че се приема. Може ли да проверим? 379, първа част. Моля, гласувайте. Yeah, Приема се. Преминаваме към 43 я компромис. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 57 с 411, 12 идентични. За, против, въздържали се, приема се. Че. 414 идентични с 67. Енви за, против, въздържали се, приемат се. Четири пет пет за, против, въздържали се, приема се. Енви 73 и Агри 91 идентични за, против, въздържали се, приема се. Агри 92 за, против, въздържали се. Мисля, че се отхвърли. Може ли да проверим? Агри 92, моля. Край на гласуването. Приема се. 455 и 6 идентични за, против, въздържали се, приемат се. Агри 95 за, против, въздържали се, отхвърля се. NV 79 блок с NV115 за, за, против, въздържали се, приема се. Следващото пада. Компромис 53. За, против, въздържали се, приема се. И изменение 64. За, против, въздържали се, приема се. Блок. Вот. Агри 99. Можете да ги прочетете останалите. За, против, въздържали се. Мисля, че трябва да го проверим с електронно гласуване. Моля, Агри 99. Прекратете гласуването. Приема се. 462 за, против, въздържали се. Много моля, бихте ли вдигнали ръце отново за 462 за, против, въздържали се, отхвърля се. 463 за, против, въздържали се, приема се. 465 за, против, въздържали се, не е много ясно. Проверяваме 465, моля. Край на гласуването. Отхвърля се. Агри 111 за, против, въздържали се, приема се. 466 за, против, въздържали се, приема се. Следващото пада. Агри 112 за, против, въздържали се, приема се. Агри 113 за, против, въздържали се, приема се. Еври 89 за, против, въздържали се, приема се. Да проверим. Моля, гласувайте е, електронно 89 е, ОМВИ. Край на гласуването. Приема се. Англия 114 за, против, въздържали се, приема се. 469 иден с идентичните за, против, въздържали се, приема се. 470 и 99 за, против, въздържали се, приема се. Агри 119 блок с 118. Моля, гласувайте за, против, въздържали се, отхвърля се. Да проверим. Добре. 118 агри. Проверяваме. Край на гласуването. Отхвърля се. Инте 4. За. Против. Въздържали се. Мисля, че се приема. Моля да проверим е, с електронно Инте 4. Електронно гласуване. Край на гласуването. Приема се. 471 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис? Не, няма да го гласуваме. 472 за, против, въздържали се, приема се. Агри 121 за, против, въздържали се, приема се. 473 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 56 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 57 за, против въздържали се, приема се. 482 за, против въздържали се, приема се. 129 агри за, против въздържали се, приема се. 483 за, против въздържали се, приема се. 484 за, против въздържали се, приема се. Агри 135 за, против, въздържали се, приема се. Агри 136 за, против. А, е, 136 за, против. Въздържали се. Мисля, че се приема, но моля да проверим. Агри 136. Край на гласуването. Приема се.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 Агри 138 за, против, въздържали се, приема се. 104 Анви за, против, въздържали се, приема се. Продължаваме към 106 Енви, 105 Енви, блок, вод, за, против, въздържали се, приема се. 106 МВ за, против, въздържали се, приема се. 107 МВ за, против, въздържали се, приема се. Агри 143 блок вод за, против, въздържали се, приема се. 148 агри за, против, въздържали се, приема се. Искате да проверим? Не е добре. Мисля, че беше ясно. 1.49 агри за, против, въздържали се, приема се. НВ 1.109 109 за, против, приема се. 150 агри за, против, въздържали се, приема се. Агри 151 за, против, въздържали се, приема се. Агри 156 блоквод за, Какво правят социалистите? За, против, въздържали се. Мисля, че трябва да проверим. 156-то агри проверяваме. В край на гласуването. Отхвърля се с един глас. 489 и 490 за, против, въздържали се, приема се. 491 и NV112 падат. 4923494 3, 4, 9, 4, идентични за, против, въздържали се, приемат се. 495, идентични за, против, въздържали се, мисля, че не е много ясно. Проверяваме 495 и 159. Край на гласуването. Отхвърля се. 496 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 59 за, против, въздържание през приема се, 153 за, против, въздържание приема се, 498 за, 498 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 48 за, против, въздържали се, приема се. 1. 6, 5 агри. За, против, въздържали се, приема се. Енви, 117 за, против, въздържали се, приема се. Компромис, 45 за, против, въздържали се. Да проверим. Компромис 45. Край на гласуването. Приема се. Следващото пада. Компромис 58. За. Против. Въздържали се. Приема се. 511-512 е, е, идентични за, против, въздържали се, отхвърлят се. Агри 166 за, против, въздържали се, приема се. 5-1-3 за, против, въздържали се, отхвърля се. NV 1-2-0 за, против, въздържали се, приема се. NB 1-2-1 за, против, въздържали се, отхвърля се. Агри 1-6-7, NV 1-22 за, против, въздържали се, трябва да проверим. Едно 167 и 122 идентични. Моля, гласувайте. It's rejected. Отхвърля се. Агри uh, е, 16... Агри 168 за, против, въздържали се, приема се. 74, 541 за, против, въздържали се, приемат се. Пет 1.6 и Агри 1.6.9 за против, въздържали се, приемат се. 5.1.7 за против, въздържали се, приема се. 5.1.8 за против, въздържали се, приема се. 5.1.9, 5.2.0 за против, въздържали се, приема се. 521 5.2.2 за против, въздържали се, приемат се. Агри 170 за, против, въздържали се, приема се. 525, Агри 171, идентични, блок вод за, против, въздържали се, приемат се. 526 и 172, не, не, не се гласуват. 523, 524, 527, блоково гласуване за, против, въздържали се, отхвърлят се. 173 за, против, въздържали се, приема се. 529 за, против, въздържали се, мисля, че се отхвърли. Може ли да проверим? 529. It is rejected. Отхвърля се. NV123 за, против, въздържали се, отхвърля се. След това 5, 2, 3, 5 и Агри 1. Не, не, не, не се гласуват. 5, 3, 4 за. Против. Въздържали се. Приемат се. 5, 3, 5 за. Въздържали. Против, извинете, въздържали се, отхвърля се. 1, 2, 4 за. Против, въздържали се, приема се. След това 1, 2, 5 за. Против, въздържали се, приемат се. 539, 540 отпадат. Това също отпада. Добре, 5-4-4. 5-4-6 за. Против. Въздържали се. Приема се. Това не пада. 5-4-7 за против, въздържали се, приема се. 548 за и Агри 178 за, против, въздържали се, приемат се. 549 и 179 за, против, въздържали се, приемат се. 550 и 180 за, против, въздържали се, приемат се. 181 за, против, въздържали се. Мисля, че трябва да направим проверка. Нека да направим проверка по 181. Прекратете гласуването. Извинете, приема се. 182 и 551 и 552 са идентични? Не, само 551 за, против, въздържали се, приема се. 552 за, против, въздържали се, приема се. 553, агри, 183 пада, същото пада, 555 за, против, въздържали се, приема се. Това пада, 557 и 184 за, против, въздържали се, приема се. 558 за, против, въздържали се, приема се. 52 компромис за, против, въздържали се, приема се. 566 за, против, въздържали се. Проверка. 566. Проверка. И close the Край на гласуването. Хвърля се. 5-6-7-5-6-8 идентични за против въздържали се, приема се 5-6-9 анблок за против въздържали се мисля, че се отхвърля 5-6-9 проверка, мисля, че се отхвърля нека проверим край на гласуването отхвърля се 570, 71, 192, идентични за, против, въздържали се, приема се. Преминаваме към 1, 2, 8 за, против, въздържали се, приема се. 109, 3 за, против, въздържали се, приема се. Блок 573, 574, 575, 576 за. Против. Въздържали се. Приема се. 582, 583, 584 identical in favor. Against. Въздържали се. Приемат се. 586 за. Против. Въздържали се. Приема се. Това отпада. 588 за. Против. Въздържали се. Приема се. Проверка. 588. Край на гласуването. Отхвърля се. Значи прави бяхте да поискате проверка. Агри. 109.5 за. Против. Въздържали се. Приема се. Отпадат. 198 агри за. Против. Въздържали се. Приема се. Да, Марк. Госпожо председател, връщам се назад. Изменение 126. Не сме го гласували. А моето Изменение 529 бе отхвърлено, значи 126 трябва да бъде гласуван. Енви, ако не бъркам, разбира се. Енви 126. Аз съм автор на 529, то бе отхвърлено, което означава, че трябва да гласуваме Енви 126. А не сме го гласували.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 Добре, трябва да гласуваме по Енври 126. Намерихте ли го междувременно? Надявам се. Кой е за? Против? Въздържали се. Отхвърля се. Съжалявам, Марк. So, it was rejected. need to check something else. Трябва да се провери нещо друго. No, that was adopted, but we need to check And... Uh, Трябва да проверим изменение 174. Не. Не. Не. 74. 74. Нека да видим кой прав ще го намери. Page 55 in the socialist list листа на социалистите, страница 5. Не, 174 е 74. Не, 74. I found it. Намерих го. also on page... На 54-та страница. Идентично е с 514. Everybody found it? Всички ли го откриха? За. Против. Чакам социалистите. So we are voting on... Значи, гласуваме по 74. To... Не, ще чакаме. Ще се чака. Okay.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 Agri 30 and Agri 20 were adopted. That so is the correction. So, so it's fair. Yeah. Yeah. Okay, so... И така. Приехме 74 и 514, но те са отпаднали, защото преди това сме приели изменение 181, Агри 30 и НВ 20. Така че не трябва да правим нищо, трябва просто да го обявя това, че се е случило. Well, you should Okay. Okay. Can we check the... Може ли да проверим Агри 160? 160. Агри. Агри 160. Може ли да направим проверка? Извинявайте, нещо се обърква. NV74, 400 страница и изменение 74 на 103, на, на 53. Кое сме гласували? Аз просто обявявах, не искаме нищо да гласуваме. Къде се намираме тогава? Сега пита господин а, Тарабела. Сега искате проверка за изменение Ангри 166. Because 515 were rejected. Okay, it was adopted. Всъщност бе прието, тъй като 511 и 512 са отхвърлени. Всичко наред ли е? Всичко е наред. Alors, on continue. So we go back to uh, compromise 2 now. Okay, so we are at... И така, компромис 2. Почти свършихме. Компромис 2. Съображение. Започваме с тях. Компромис 2. За. Против. Въздържали се. Приема се. Агри 3. За. Против. Въздържали се. Приема се. 96 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 97 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Не, приема се. Да, да, да, приема се. Извинявай, Марк, приема се. Извинявай, извинявай, извинявай. Извинявай. Изменение 2. За. Против. Въздържали се. Приема се. 3. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 3. Проверка. Close the vote. Adopted. Приема се. МВ4 за, против, въздържали се, отхвърля се. Агри 4 за, против, въздържали се, приема се. Това отпада. Компромис 3 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 104 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 4 за, против, въздържали се, приема се. Агри 6. За. Против, въздържали се, отхвърля се. 7. За. Против, въздържали се, приема се. Компромис 6. За. Против, въздържали се, приема се. 118 за, против,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 против, въздържали се, приема се, 17 за, против, въздържали се, приема се, агри 18 за, против, въздържали се, отхвърля се. Тук не трябва да гласуваме. Компромис 11 за, против, въздържали се, приема се. И изменение 141 за, против, въздържали се, приема се. 13 за, против, въздържали се. Приема се. Изменение 148 за, против, въздържали се. Приема се. 151, 152 за, против, въздържали се. Приема се. 153 за, против, въздържали се. Отхвърля се. НВ 13 за, против, въздържали се, приема се. 17 за, против, въздържали се, приема се. И накрая, заключителното гласуване, моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се с голямо мнозинство. Поздравление на докладчика. Поискахте също така думата, така че заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Ezt az óriási munkát. Е, elsőként szeretném megköszönni a véleménytadó raportőröknek, Искам да благодаря на колегите за тяхната работа и в самото начало ще благодаря и на съдокладчиците, докладчиците в сянка, които помогнаха с всичко това тъй като това беше героично начинание. И не на последно място, искам да погледна секретарията Мога да продължа с благодарностите, но наистина много работа бе вложена в този доклад. Имахме много далечни, раздалечени позиции. Всичко се сближи, имаше изключително много изменения. Накрая успяхме да го постигнем. Така че Силно се надявам всичко да мине в съвета. Този регламент ще намали регулаторната и административна тежест. Това е много важно и за вътрешния пазар и за нас. Също така е много важно за хора, които искат да продават в различни държави членки своите продукти тъй като има намаляване на административната тежест и тъй като има хармонизиране на вноса, всичко ще се улесни. Също така има една клауза тук, за работата на вътрешния пазар, за хармонизацията, Комисията може да наглежда това. Това е изключително важен елемент от кръговата економика. Така нови продукти ще могат да излязат на пазара все повече. Много се радвам, че можах да да с вас. Това е последното стане, на което присъствам. Затова желая на всички и всичко хубаво за бъдеще и ви благодаря. И аз ви желая успех. Благодаря ви много за работата трябва да кажа, че с 30 за, 3 против и само 4 въздържали се се прия вашия доклад, така че поздравление. Марк Тарабела иска думата, заповядайте. Съвсем накратко, госпожо председател, защото предполагам, че всички докладчици в Сянка ще се присъединят към мен за благодарности към госпожа Апел за това толкова техническо досие с толкова разногласия. Много беше трудна работата. Благодаря и на секретарията, и на докладчика, и на нашите съветници политически, и на асистентите. Но госпожа Пеоч действително в момента за последен път е тук с нас. Радваме се, че ние гласувахме нейния доклад. Надяваме се, че ще се извърши конструкция ефективно нейното заместване, но губиме един много добър колега, затова искаме да я изпратим с аплодисменти, благодарности и пожелания за всичко най-добро на новия и пост. Thank you very much again and again good luck in uh, your next uh, in... Благодаря и късмет от тук нататък за оставащата част от вашата кариера с което продължаваме с последното гласуване за днес е, за общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година. Е, докладчик е Даниел Далтън. Искаш ли нещо да кажеш, Дан? Uh, Съвсем накратко, за да благодаря на колегите и за измененията. Благодаря.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 против, въздържали се, приема се. 8 за, против, въздържали се, приема се. 9 за, 9 пада. 10 за, против, въздържали се, приема се. 11 за, против, въздържали се, приема се. И сега гласуваме по е, становището електронно. Заповядайте. I close it. Край на гласуването. 30 гласа за, 4 против, няма въздържали се, приема се. Сега гласуваме по бюджетните редове. Първо, изменение на ИМКО и бюджет 1. Няма бележки. Гласуваме да остане проекто бюджета за, против, въздържали се, приема се. Което означава, че можем да преминем към изменение имко бюджет 6. За, първобележките за, против, въздържали се, приема се. Сега гласуваме по цифрите за, извинете, госпожо Председател, трябва да гласуваме и изменението две забележките. Okay, okay. Thank you for reminding. Okay, indeed, we have to vote. Да, благодаря, че ми напомняте. Трябва да гласуваме бележките по имко и бюджети 2. За, против, въздържали се, приема се. Сега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 Приема се. 7. Бележките за, против, въздържали се. Приема се. Цифрите за, против, въздържали се. Приемат се. Имко бюджет 8 се оттегля, значи 9. Бележки за, против, въздържали се, приемат се. Цифрите за, против, въздържали се, приема се. Марк, сигурно мислиш, че съм на път да те застрелям. Гласуваме бележки за 10 за, против, въздържали се, приема се. Цифрите за, против, въздържали се, приемат се. 11 за, бележките за, против, въздържали се, приемат се. Цифрите за, против, против, въздържали се, приемат се. Инково бюджет 12 отпада, е оттеглено, с което стигнахме до края, приемаме го. Поздравления за докладчика Дан Далтън. Искате ли нещо да кажете сега? Отново, много набързо, благодаря за подкрепата. Много, много добра основа за предложенията и не предлагаме нищо крайно. Надяваме се, че ще се приемат измененията. Благодаря на колегите, които работиха с нас. Благодаря, Дан. Благодаря и на всички колеги за търпението. Сложен беше списъка за гласуване, а и за първ път го правя, с което приключваме днешното ни заседание. Следващия път ще заседаваме на 4 септември. Искам да благодаря на всички за сътрудничеството в е, тази парламентарна година. Искам да благодаря и на преводачите, и на секретарията, и на колегите ми евродепутати, естествено. И най-вече Искам да ви пожелая отлична вакансия, починете си добре и да се видим на есен пълни с енергия. Приятна вакансия! Thank you very much.